Cari colleghi, Скъпи колеги! È con grande piacere che... За мен е огромно удоволствие да приветствам с добре дошъл на днешното ни пленарно заседание президента на Федерална република Германия. Господин президент, сърдечно ви благодаря за посещението днес сред нас. За нас е чест, че второто ви посещение в качеството ми президент е тук в Европейския парламент. Първото беше в Париж миналата седмица. Поласкани сме, че ни посещавате 2-3 седмици след а, встъпването си в длъжност, което беше на 19 марта този ваш жест, този ваш жест показва ангажимента ви за една по-силна Европа и за съвместни усилия за постигане на една по-мирна, по-справедлива и по-благоденстваща Европа. Ви призовавате за смелост и се надявам да видите тази смелост тук сред членовете на Европейския парламент. С присъствието си, господин президента, ни припомняте силният ангажимент на страната ви за Европа. И този ангажимент е особено важен в момента, след като една важна държава, чека на Европейския съюз, взе решение да напусне Съюза. Преживяваме тежки тежка епоха в момента, но и в миналото сме преживявали тежки моменти и Европейски съюз винаги се умявал да намери вярната посока и верните отговори. Уважаеми господин президент, не очаквам от вас не за да ни дадете правилните отговори, но се надявам да работите с Европейския парламент за общото ни бъдеще. Благодаря ви и ви давам думата. Господин председател, скъпи Антонио, уважаеми депутати, господин председател на комисията Жан-Клод, уважаеми дами и господа. За мен е наистина радост и чест да бъда сред вас днес тук, на това място, този е, храм на свободната реч и откритите дискусии. Но мой, моята радост не е безпределна. Е, с горчевина трябва да кажа, че една държава членка обявява своето, скоро обяви своето напускане на Европейския съюз и утре ще вземете, трябва да вземете отношение по този въпрос тук, в този парламент. За мен това, казвам това с горчевина. за мен това е тъжно не само като политик, но и преди всичко като гражданин на Европа. Трябва да кажа, че аз съм горе-долу на възрастта на Европейския съюз. Когато е, съм роден през 56-та година, цяла Европа бе покрита с раните на войната, е, е, причинени от Хитлерова Германия. Още по-страшни бяха раните в сърцата на нашите съседи. Но точно тогава вие подадахте ръка на моята страна за мир, за единение в Рим преди 60 години и това, тогава поставихме, изградихме основите на нова Европа. Когато тръгнах на училище, младите хора е, върху границите издялваха е, върху граничните постове дялаха границите на Европа, е, с което исках да покажа, че искат по-голяма Европа. 68 година паднаха е, митническите е, ограничения, големите опашки, от дългите опашки от е, тежкотоварни камиони изчезнаха. Когато постъпих в университета, притегателната сила на Европа беше толкова голяма, че хората в Южна Европа, в Гърция, Португалия и Испания не само отхвърлиха диктатурите, но и проправиха пътя си към свободата и демокрацията на една обща е, Европа. 89-та година, когато пишех последните страници на докторската дисертация, падна Берлинската стена. Това бе е, предизвикано от е, дързостта и смелостта на хората от Източна Европа, които е, бяха избрали пътя на свободата и демокрацията. И те са в основата не само на единението на моята страна, но на повторното обединение на Европа. Всичко това и много повече се имаше предвид в декларацията от Рим в която казахме, че ние сме едини в щастието си. Това е голямото наследство, което бащите, майките и бащите на Европа ни е, оставиха, е, което трябва да предем на децата си. Това е ценно наследство, което не трябва да пропилеем, нито да го оставим в ръцете на е, противниците на Европа. Трябва да го запазим, да го обгрижваме и да го подорим. Това е нашата обща историческа задача. Когато обърна поглед назад към 60-те години на моя живот и същия жизнен цикъл на Европейския съюз, аз забелязвам растеж, постижения на нова Европа. Пътят от организация на економиката на дефицита в Европа до сега надеждата, когато а, е, имаме надежда за един е, справедлив и мирен свят. За някои е, това беше постигнато и гарантирано за винаги. Но аз в моята биография съм преживял и мъките на, на раждането на Европа. Кризите, противоречията, обратите. Аз съм научил много. Моята вяра и вярата на много от моето поколение, че пътя на европейското единение е необратим, е, беше опровергана. Не, Европа не е гарантирана, никога не е била гарантирана гарантирана и е, това е, ни бе показано и доказано е, по един горчив начин от Брексит. Аз си спомням 2005 година, бях външен министр на моята страна и е, тогава е, се е, провали е, се, е, мечтата за Европейска конституция. Спомням си колко бяхме разочаровани тогава. Спомням си е, колко е, и съм сигурен, че много от вас в тази зала е, се мъчихме по всякакъв начин да запазим тази, да, да стигнем до тази конституция, да съживим и да продължим а, е, с Европа нататък. А, е, часове прекарвахме на телефоните а, е, и а, парченце по парченце ковахме договора от Лисабон но ще кажа, Европа никога не е била разходка през, в парка. Европа е, е сложен, напрегнат, труден проект, но усилията си заслужават, е, е, но целта заслужават усилията. Е, тези е, оклеветителите на Европа е, трябва да бъдат поставени на мястото им. Съвместната ни работа, нарастващото благосъстояние и преди всичко тези 70 години мир, това са неща, за които си струваше да се борим. Но това нямаше да се случи, ако беше, ако беше надделял дребнотемието, националното дребнотемие, а не европейския разум. Това е мащаба, който трябва да използваме. Ето защо съм дошъл при вас днес. Исках първата си реч като е, президент на Германия да произнеса тук, в този парламент. точно сега във, времената на, във времето на нарастващи центробежни сили и е, пророци на провала, които воронят крокодилски сълзи за края на Европа, трябва да се мобилизираме. Като е, гражданин, е, аз трябва да кажа, да, аз искам Европа и като президент на Германия трябва, ще кажа, да, мнозинството от Германия иска Европа. Не връщането към едно е, съмнително мрачно мрачно минало искат германците, а общия път към, една по-добро, към едно по-добро европейско бъдеще. Когато кажем да за Европа, не трябва това да остане само в, на, на думи. Трябва да се борим срещу всякакви е, съпро, срещу съпротивата. Е, трябва да е, работим за Европа колко сложни са политическите решения, колкото е, колко сложни са политически решения, колко мъчителен е процесът, това знаете вие като депутати много добре. Тук се срещат е, и не само различни интереси, но различни култури, езици традиции. Многообразието на Европа е едно приключение, е, но е и напреж... означава и напрежение и аз е, мисля, че Антонио, е, ти е, като председател на група си научил това. Но мисля, че не би трябвало да се окопаем в, сред мислещите като нас и да се оплакваме от Европа, да се оттеглим в някакво тихо национално ъгълче, а да търсим пътища, да градим мостове над окопите. Това означава обаче за Европа да приемеш правото и на другия. Европа бе основана на този принцип, че другия също има право. Европа, е, успехите в Европа бяха винаги резултат на компромис, мъчителен компромис, но е, решенията винаги трябваше да бъдат е, по мирен път. Затова и този парламент, затова е, са тук представители на 28 е, страни. Кой би кой би бил тук, е, е, какво е възможно да направим без е, убедеността, че можем да убедим останалите и че сме подлежим на, на въздействие, че можем ние да приемем възлите на другите. Това е обмена на, на мисли и приемането на, и на комислещия. Това е моето. И, и тези принципи имат моята подкрепа. Но има и други сили, които е, обикновено търсят лесни отговори. Отговори като е, намесата на силната ръка е, и посочването на врага. Надига се вълна на авторитарни режими не само е, е, на запад и на изток, но от нашите граници, но и тук в центъра на Европа. Популистите е, рисуват света в черно и бяло и е, събудят страхове и превръщат страховете в политически капитал. Аз не искам да бие фалшива тревога, но е, този парламент носи на спорове и противоречия. Е, даже има нужда от това. Но демократичните институции и парламента е, да се считат за загуба на време е, и е, е, намирането на компромиси за слабост, мисля, че това е объркване на фактите с реалността. Това е противоречи на нашата общи демократични принципи и трябва да му противостоим. Светът, в който живеем, става все по, стана несигурен, непредвидим. Много хора се тревожат за бъдещето си, боят се, че губят контрол и е, са по-податливи на призива върнете се към спокойните национално убежище, е, да издигнем отново границите и стените и по този начин ще си върнем суверенитета. Но е, е наивно и безотговорно да се е, подмамват, да се, да се Злъгват хората с това, че опасности като тероризма, промените в климата могат да бъдат спрени с граници колкото по-сложен е, е, е света, толкова по-сложни са и отговорите. И тези, които търсят прости отговори, просто не заблуждават. Безотговорно е да се каже, че в този свят една европейска страна може да намери отговор на всички тези проблеми и може да прокара свои интереси, своите интереси сама. Напротив, ако ако не, е, напротив, е, ако не превърнем Европа в един е, мощен играч на световната сцена, тогава а, ще загубим. И аз изпомням това, което Майкъл Хезелтайн каза в едно интервю неодавна. А, а, че Брексит всъщност е най-големия, означава най-големия, най-голямата загуба на суверенитет за Обединеното кралство. И аз съм абсолютно съгласен с него. да си върнем контрола. Това чуваме навсякъде. Това става един, е, един много креслив лозунг. Но трябва да кажа, че националистите не могат да го превърнат в действие. Ако въобще е, това е възможно, трябва да го направим заедно. Да не, е, ако не прехвърлим отговорността към Брюксел, трябва да, да упражняваме заедно, да засилваме вътрешния пазар и същевременно да го опазваме, да особено в последните години, когато усещаме ударите на глобализацията, когато засилим иновациите, иновациите и творческия подход в Европа, така че Европа да е, е все по-силна, тогава можем да противостим на популистите и да им кажем не губим суверенитет в Европа, напротив, заедно ние печелим и като и мощ, и, и тежест в света. Кризата, дами и господа, ни дава възможност да погледнем, да видим Европа такава каквато е в действителност, без иллюзии, без фалшив оптимизъм, с всичките нейни плюсове и минуси. И кризата ни кара да намерим отговор на въпросът колко и колко, европе какво и колко европейско единство искаме. Бялата книга на комисията ни, е, даже, ни даде варианти, е, които не дават решение, но едно е ясно. Една е, трайна самоблокада в Европейския съюз е възможно най-лошия вариант. Когато, ако искаме да вървим заедно, Можем в крайна, е, може, в крайна сметка не всеки ще прокара своя интерес 100%. Е, това е, може да се очаква. Ние сме толкова различни. Да, ние искаме по-силна Европа и повече европейски решения но трябва да, да дадем възможност и на тези член, е, е, държави членки, които не искат да се интегрират е, повече. Искаме солидарно да отговорим на е, финансовата и е, економическата криза, но европейската солидарност е, трябва да подкрепя националните тежнения, не да ги замества. Да, ние искаме да помогнем на хора, които бягат от войните, но в крайна сметка трябва да решим как и колко отговорност всеки от нас трябва да понесе в това отношение. Да, искаме Европейския е, съюз да е единен, е, но ние знаем също, че Европа е по-голяма от Европейския съюз и без е, връзката ни с нашите съседи на изток и на юг не може да има траен мир на този континент. Зная, дами и господа, че никой от тези проблеми не е прост и лесен. И, е, е най-важното е не бива да игнорираме е, грижите и тежненията на хората тук, но е, тези, които изградиха Европа, са се, били, са се сблъсквали сигурно с по-тежки проблеми те а, е, а, е, са заменили бойното поле с масата за преговори. Конфронтацията с мирното, е, размя, с мирната размяна на, на мнения и представени на интереси. И ние трябва да сме, А, и би било умно днес ако те проявиха тази мъдрост тогава, ние не трябва да сме по-малко мъдри от тях сега. А, ние това, което ни липсва, не е яснота на проблемите, а, а дързостта да, да, да ги решаваме заедно. Готовността да ги решаваме заедно и това трябва да се промени, дами и господа. А, Споровете са част от нашия живот. Ние спорим в Европа и това не означава разпадане на Европа. През последните 25 години аз бях в европейската политика и съм свидетел на всякакви спорове и битки и съм готов да се изправя с лице пред такива спорове. Но ако спорим за Европа, трябва да го правим обаче върху един здрав фундамент. Много от въпросите са сложни, но това не трябва да замъглява нашия поглед, нашия поглед към елементарните, най-важните неща. Свобода и демокрация, правовия ред, примата на закона, правата на човека, това са неща, които са безспорни и член 2 от договорите на Съюза именно гарантират това и ни обв... задължават да, да, да ги отстояваме. И ако ги отстояваме, ако искаме да бъдем една, един пример за на правов ред в света и права на човека, не трябва, не трябва да ни е все едно, ако тази основа в сърцевината на Европа се клати. И не трябва да мълчим, когато а, се случват неща като а, закриването на Централния университет, Европейския Европейски университет в Будапешта. но е, споровете е, винаги ще, е, ще се продължим да, да ще продължа да има дискусии за ролята на моята страна. Някои искат от Германия да води в Европа, други се боят и предупреждават от доминация, доминиране на Европа. Мисля, че всичко това е едно недоразумение. Евро... силата на Европа не може да е, се е, основава върху силата на една държава. Естествено, че Германия, като е, най-голем, най-голямата държавата с най-много население, има особена отговорност, но ние знаем какви са нашите възможности, какви са нашите ограничения. И не забравяме, че и друга в Европа, други в Европа имат право, когато спорим за различни решения. Не не знаем Единна Европа е във всъщност е, отговора на нашата история, на нашата география. Е, ние усещаме, че е, ние знаем, че една силна Европа е от интерес не само е, за нас, но и че това е част, се превърна в част от нашата е, идентичност. Затова ние знаем. Европа, е, германците искат е, да бъдат заедно в Европейския съюз, ние искаме заедно да градим, градим бъдещето на Европа с нашите партньори, е, с малки и големи, е, равноправно и с еднакви е, права и задължения да работим. В крайна сметка, е, става дума за нещо много по-важно. Не за всички, но за всички, е, за повечето в е, Германия, Европа е нещо изключително важно. Затова ви разказах моята собствена история в началото на, на словото си. Тези младежи, с които се запознавам сега, и на тях им е дошло до гуша от е, оплюването на Европа. Те не искат е, тяхното, е, тяхната надежда, тяхното бъдеще да бъде очернено от, и откраднато от популистите. Ето защо е, е, и демонстрациите напоследък показват, че пулса на Европа, сърцето на Европа бие е, и в този парламент, и по улиците, и площадите на нашите градове. и е, за много от нашите внуци, е, деца и внуци Европа отдавна е втората родина, макар че за хората от нашето поколение това не е толкова естествено. Тези млади хора е, за тези хора няма противоречие в това да живеят и да обичат собствената си страна и също времено да бъдат добри европейци. И те са абсолютно прави. И накрая, миналата година, частно със семейството си пътувах в Рослав. Бях в Рослав. Исках да посетя родното място на майка ми. Зная нейните мрачни спомени от е, тези времена – тя ни разказваше е, ужасни истории за война, за опустошение, за бягство на Запад е, е, с майка ми, леля ми и сестра и развиха ли се национализ... национализъм и неговите последствия всъщност бяха отровили нейното, нейната младост и бяха формирали и мен чрез нея. Миналата година, 2016, обаче аз пристигнах в един тотално различен град. Един щат, един град на европейската култура, който блестеше, който в който кипеше живот, дискусии, музика по всички площади, където млади хора от Вилнус, Вупертал и Верона общо празнуваха. Това не, не беше вече, тук не става дума за национална дребнавост, но за мечтата на, за европейското бъдеще. И, дами и господа, това е наша задача да не е, стане така, че мечтата на е, следващото поколение да бъде приключила преждевременно. Това е и посланието ми, което носи от моята страна. Да, ние искаме Европа, искаме по-добра Европа и искаме да бъдем една европейска Германия. Благодаря ви. ringraziare ancora una volta il Presidente della Repubblica. Бих искал да благодаря още веднъж на президента на Федералната република Германия за това, че прие поканата на Европейския парламент. Покана да излезе с обращение пред нас. Това обращение няма да бъде последвано от е, дискусия. През следващите месеци Европа ще се промени, но току-що чухме едно изключително положително обращение на президента Штайнмайер. Нека да не го забравяме. Благодаря ви още веднъж, че приехте поканата ни.